Uh, Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем, защото времето лети, а имаме доста работа. Искам да ви кажа, може би си спомняте, но знаете, че нашите заседания обикновено се е, записват в интернет и се излъчват в момента. Така стоят нещата и със сегашната ни среща. Първо, приемане на дневния ред. Ако нямате бележки и възражение, приемаме дневния ред. Втора точка. Одобрение на протокола седание 26 и 27 април. Ако няма коментари, Счита се протокола за прият в края на заседанието. И така продължаваме с трета точка съобщение на председателя. Ще ви кажа, че нямам конкретни съобщения днес и можем да продължим с четвърта точка. Ще ви запозная накратко с състоянието на работната група за бъдещето на политиката на сближаване. миналия път и всъщност по време на всякакви други наши заседания сме дискутирали тази тема. Наскоро също така дискутирахме структурата и проблемите, които би трябвало да се включат в нашия доклад със становище. Секретарията също така събра от всички политически групи документите, които вече са подготвени с съответните позиции на работните и политически групи. Този работен документ е основата за нашата дискусия. Беше така и миналия път на миналото заседание. Сега, възоснова на дискусията ни и работните документи, секретариатът е подготвил проекто доклад за позицията ни, която ще дискутираме утре в работна група. Идеята е обмена на становища да ни даде да възможност окончателно да подготвим нашия доклад след заседанието утре. След това всички членове на комисията ще получат копия от този материал, за да можем да в крайна сметка одобрим с мнозинство този документ на последното заседание през юни и след това ще изпратим въпросния документ с мое писмо не само до председателя на парламента, но и на комисията за регионална политика, както и на други съответни органи и звена, така че в крайна сметка решението да се вземе съвместно. Това е положението на нещата. Утрешната ни дискусия също ще бъде пред група експерти. Те ще дойдат на нашето заседание, за да участват в дебата. Това е информацията. Виждам, че Еспина иска думата. Моля. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es geht um diese... Благодаря, госпожо председател. Wenn ich die Нямам съперник от Социално-демократическата партия. Документът беше подготвен от групата Стойберг. Аз имах резерви от самото начало и знаете това. Имам няколко проекта, които според мен станаха твърде конкретни. Мисля, че ако още от сега формулираме конкретни искания, ще си пропилеем шанса. Смятам, че документа не трябва да бъде толкова обвързващ, както го създадахте. Той е само един работен документ и не трябва да дава насоки за нашата комисия, тъй като все още не е назрял момента за това. А трябва да сме много предпазливи. Ще, ще направим толкова, което ще, ще реши да направим сега. А, господин Шред. Госпожа Шрадер, бих искала да кажа, че от самото начало и ние споделяме резервите на господин Кепър. Обсъдихме това в работната група и съм заявявала това неведнъж на заседание на координаторите. Това е един от основните елементи на дискусията по структурните фондове. Необходимо е време и е много важно различните региони, където положението е различно, да бъдат изслушани. В момента в групата на високо равнище това още не се е случило. Ние правим едва първите си крачки – Хубаво е, че групата успя да участва в е, обмислянето на проекта, но в някои групи размисъла протече по-бързо, другаде де е, нещата бяха по-конкретни. Зависи от политическата ориентация на групите. И още нещо, което искам да знаят всички депутати. Нашият секретариат формулира предложение, което обаче не резюмира всичко, което сме обсъждали. Ние също сме предприели нещо доста едностранчиво. Не можем да се съдим на секретарията. Той е длъжен да отрази политическото равновесие, но смятам, че трябва да продължим с дискусиите. В документа с който разполагаме в момента, игнорира редица аспекти, в него има и много противоречия и ние сме съгласни в групата. Ние не сме съгласни с него в, груп, в групата. Няма консенсус. Защото документът не изяснява различните позиции по различни аспекти. А това е един минимум, който можем да изискваме поне на настоящия етап. Някои политически групи формулираха своите приоритети. Не, не само моята група, но зелените, социалистите също, либералите. И знам, че когато питахме и консерваторите, и те имат някои различия, които не са били отчетени в документа. Трябва и ясно да определим нашите позиции, да ги сравним и да видим коя обединява най-голямо мнозинство. Не трябва да оставаме секретарията да резюмира. Това е политически процес, той е доста труден и трябва да сме предпазливи, трябва да видим как най-добре можем да приключим дискусията в комисията, редом с текущата работа да вземем позиция по различните въпроси и, и зачитайки позицията на мнозинството, все пак да съберем голямо мнозинство за позицията, защото в крайна сметка решението ще бъде решение на мнозинството в парламента. Но така както е в момента документа, той едва ли ще събере мнозинство. Така че смятам, че групата на високо равнище трябва да продължи работата си. Е, Ламбер. Благодаря много, Ламбер фон Нистелрой. Благодаря ви, госпожо председател. Сега, мисля, че да се очертаят настоки в е, този предварителен етап е нещо, което е, не сме правили до сега, нещо, което можем да наречем експеримент, експеримент опит. А, нещо така доста уникално. Бихме искали да задълбочим и укрепиме политиката на сближаване като поставиме все пак акцента върху сближаването, а не върху различията. И ми се струва, че не е много подходящо да започнеме цялата дискусия с финансирането. Сега много хора казват, че няма визия, няма идеи. Аз обаче не считам, че е така. Ако колегите искат да внесат изменения, нека го направят. Но в крайна сметка ние сме в един първоначален етап или в един така междинен етап, който те първа малко по малко открива начините, по които ще търсиме финансирането, т.е. трябва да се направят трябва да се направят предложения. Мисля, че този документ трябва да бъде наречен доклад, за да може всеки един да а, донесе несе своя принос. Факт е, че финансовата криза е пречка, препятствие по пътя на сближаването. Да, това е така, но ако господин Фепър смята, че е, документа е прекалено обширен, има прекалено голям обхват, нека направи предложение в кои, кои, които да отразяват е, неговите е, виждания. Някои смятат, е, че сближаването трябва да бъде на много ниско равнище, едва ли не на отраслово равнище, но не мисля, че това е нашата цел тук. Не, аз мисля, че ние трябва да превърнем този документ в доклад и да внесем изменения, за да го подобрим. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че трябва да припомним каква беше нашата цел. Нашата цел бе да подготвиме и да поставиме основите за един много сложен дебат. Този дебат се осложнява с всеки измина ден. Разбира се, трудно е да се обединиме около еднакви идеи, е, няма да има мнозинство, никога няма да има мнозинство, защото в крайна сметка всеки е, защитава национални интереси, има, всеки поставя акцент върху е, даден отрасъл, в зависимост от това дали е член на комисията по земеделие или друга комисия. Лисабонския договор ни дава обаче основа и ако ние днес не се опитаме да канализираме различните течения, то в близко време, в бъдеще, сближаването ще бъде нещо като пачворк. Нещо като е, нещо съвсем разпокъсано. Така че, ако искаме наистина да вървим по пътя на сближаването, трябва да обсъдиме в подробности документа, който е ни е раздаден. Не става дума за, за политически възгледи. Говориме за структурата на документа. На практика той е едно То е нещо като един съд, в който са наслагани най-различни елементи. Така че нашата цел за начало е да направиме подбор на различните елементи, които са залегнали в документа, да ги, да ги подредиме. Защото ако обсъждаме документа такъв какъвто е, във вида, в който е, ще се в най-скоро време ще има около 300 внесени изменения и само ще осложниме работата на работната група. Ще видим, че, че ще има отделни изменения за отделните региони, за, за всека във всеки един планински район така че всичко, всичко ще бъде една а, бъркотия в а, този документ. Защо? Защото не сме посветили необходимото време, за да структурираме този документ. И когато господин Фифър каза, че ни трябва допълнително време, за да разгледаме и структурираме документа, той е прав, защото, защото е по-добре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 да включи всички очаквания и всички становища. Съгласна съм с онези, които искат да отделим повече време. Но, когато дискутираме проблемите на кохезионната политика, политиката за сближаване, ние много често подчертаваме, че приоритетите на, на тази политика трябва да съответстват на тези на стратегията 2020. Споменали сме, забравили сме, например, да споменем а, културата и въздействието върху културата. Културата се споменава само в един момент, когато става дума за въпроси, свързани с дигитализацията. А, когато обаче използваме творческия капитал, знаем, че културата е изключително важно значение, за да се лансира творчеството на обществото, което от своя страна пък е много важно за сближаването. Регионалната специфика също е нещо много важно в този смисъл. Ако ми позволите, госпожо председател, искам да се позова на нещо конкретно нашата делегация във Франция. Този това посещение ни помогна да видим колко различни са регионите, например, в една страна, Централна Франция. Много важно е всичко това за а, развитието на иновацията. И от своя страна пък има значение за начина по който регионите биха могли да наваксват онези е, пропуски или изоставания, които са факт е, в миналото. Благодаря ви, председателката. Колеги, когато взимахме решение е, как да създадем метода на работа и работната група, ние също така предоставихме и работния дневен ред и динамиката. И всичко това е, е много важно за ролята на Европейската комисия и скоростта, с която тя може да работи в тази област. Това също трябва да се отчете, когато говорим за графика на работата. Съгласни сме, че за този първи доклад трябва, разбира се, да отчетем а, какво е въздействието и на петия доклад за политиката на сближаване в началото на ноември и излезе той, което означава, че ще може да се финализира в крайна сметка работата ни до лятната вакансия. А, с координаторите ще дискутираме този въпрос по-късно днес. На второ място, съдържанието на този доклад. Може би си спомняте, говорили сме по този въпрос, но секретарията не е обработил всички коментари, които възникнаха по време на дебата. А най-важното за документа – както знаете, е секретарията да обработи всичко изпратено от работните групи и политическите групи. Групата на зелените вчера изпратиха своя документ, например, дори днес, така че а освен това, една-две групи изобщо не са изпратили своите материали и поради тази причина не, не, това не е отразено в доклада. Но, утре по време на дискусията вече ще можем да структурираме е, нашата гледна точка и ще видим докъде сме стигнали и докъде можем да стигнем по време на тази първа обмяна на мнение от нашата комисия и да вземем решение относно процедурата, която ще възприемем от тук нататък. Самите ние ще вземем решение какви са конкретните ни цели, докъде ще стигнем. Но тъй като нямаме окончателния вариант, естествено, на всички до сега мнения, ще трябва да изчакаме и да видим какво политическите групи са решили и какъв материал до сега са подготвили. И така, утре ще дискутираме това. Очаквам, че и координаторите ще направят някои препоръки днес е, по-късно. Всичко това обаче, за което говорим, е много полезно, защото знаете, че трябва да стигнем до единогласие, до съгласие а, е, и с е, групите. Не мисля, че на този етап можем да приключим тази точка и да продължим с пета. А именно посещението във Франция на нашата делегация. Председателя на делегацията подготви доклад. Мисля, че всички са го получили. Така че се обръща към Ламбер на... или някой друг, който би желал да вземе думата, който участва в посещението. Моля ви, бихте ли запознали накратко с заключените? Ламбер, имате думата. Eh, Благодаря. Ще бъда много кратък. И ако се наложи, колегите, които бяха членове на делегацията, могат да допълнят моите думи. За всички парламентарни комисии подобни посещения са много важни. За нас е това въжи също. Видяхме на място редица интересни неща и видяхме как функционира политиката. Всъщност това беше целта на посещението. Отидахме в Турен и в околностите на град Тур видяхме какво е донесла политиката през предишния период, с какво е допринесла за увеличаването на заетостта. Срещнахме се с представители на общината и на областта. И е, останах с впечатление, че разширяването на дейностите и укрепването на структурите е, са осъществени всъщност предимно в селските региони. Във Франция се води дебат за бъдещето на европейските фондове, на Фонда за регионално развитие и а, самия дебат е доста сложен. Не можем да кажем, че това е някакъв фантастичен инструмент, който трябва да се запази на всяка цена, но т.е. той е полезен, но, но не се използва толкова лесно. И Има осложнения на регионално, национално и европейско равнище, така че трябва да се проявява доста голяма доза ентусиазъм, за да се осъществи даден проект. Много често бюрократичните пречки, препятствия а, нарушават имиджа на Европейския съюз. Необходимо е нещата да бъдат упростени, процедурите да са по-леки, защото тук става въпрос за разходване на европейски средства. Втората част от посещението бе посветена на големите населени места. Отидахме в Париж. Там социалното и екологичното измерение – бяха проследени много отблизо от делегацията и поискахме Парижкото кметство да се включи в прилагането на тази политика. А, знаем, че Франция има една типична, специфична административна структура и е, затова трябва да, тя трябва да предвиди в е, общините, в кметствата структури, които да наступанисват е, да и да управляват европейските фондове. Срещахме се с госпожа Окони, госпожа Дели, които се занимават именно с това имахме, в крайна сметка останахме с добри впечатления от посещението. Някой, ако иска. Мерси, мерси, Благодаря, колеги. С, за мен беше голяма чест да посрещна всички европейски депутати, които посетиха Франция в моята родна област, Турен. Посетихме редица технологични предприятия с доста много ефективни, които работят в областта на високотехнологични продукти в, железопътното дело и които нямат масово производство. И благодарение на европейските структурни фондове от старото поколение, те наистина успяват много да развиват научно-изследователската и развойната дейност държавите, които имат висок брутен вътрешен продукт, се нуждаят от този економически лост, какъвто представлява политиката за регионално развитие, защото той позволява да се е, усили економическото развитие и да се е, развие заедостта. И инвестицията от европейските е, структурни фондове обаче не, не винаги успяват да дадат да позволят да се осъществят проекти. Знае, че много често а, че е, гражданите на Европа са отдалечени от Европа и именно е, регионалната политика позволява да се даде, даде конкретен израз на територията на регионите е, на европейската политика. И за сега тази регионална политика тъй като е сложна, ням, не се ползва с имиджа, който заслужава. Ще ви разкажа една случка. Един от ръководителите на предприятие, когато попитах къде слага сложността на европейските досиета от 1 до 10, той сложи цифра 12. Много важно е да успеем да опростим процедурите, които според мене пречат за осъществяването на една от най-хубавите европейски политики, политиката за регионално развитие. Благодаря ви, госпожо председател. Аз исках да припомня, че в Ил де Франс наистина посещението на нашата делегация беше много полезно, защото можахме установиме, че интегрираните проекти наистина включват най-различните е, заинтересовани страни гражданите, асоциациите, економическите оператори, производителите. И специално в е, Ил де Франс бяхме свидетели на това, че могат е, да бъдат съчетани политически е, екологически, социални и економически аспекти. Второ, проекта Урбан. В Олне видяхме какви са конкретните резултати от прилагането и изпълнението на този проект. И този, този, този проект е, наистина създава нови лостове за развиване на градската политика в този регион. Това само доказва, че регионалната политика може наистина да има задоволителни резултати. Трябва да спомена, че Франция освоила 4% от фонда ФЕДЕР за реконструкция и модернизиране на сгради. И когато нашите политики, нашите програми и планове наистина отговарят на интересите на гражданите, на местните органи на властта, то тогава нещата върват добре и конкретните резултати са задоволителни. Благодаря ви, Жови. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, бих искал да да се присъедина към казаното до сега. Много е важно какво ще направим за бъдеще от Кохезионния фонд, защото е не само е важно да знаеме да обсъдиме какво ще бъде бъдещето на финансирането, но и начина по който ще представим нещата на нашите съграждани. Защото Знаеме, че ние не сме добри пиари. А, гражданите чуват само най-лошото и никога не, не, не чуват добрите новини. самия, самия, вие казахте, че се поставена бележка на а, сложността на европейските проекти, на една стълбица от 1 до 10, е поставена бележка 12. Това е много кръсноречиво. А Моята страна се промени през последните 10 или 15 години благодарение на, на фондовете и средствата от Европейския съюз и по-специално от средствата в рамките на тази комисия. Знаете ли, знаят ли гражданите за това? Не. Така, дори миналата седмица последната част от магистралата, а, която а, свързва Белфаст с а, юга, бе завършена. Беше ли там Европейския съюз, когато се откри е това, тази част, част от току-що завършената магистрала? Да, има, има само един знак, който казва, че тази, посредителството на тази магистрала от част е била финансирана от Европейския съюз. Така че мисля, че много е важно това да бъдем добри пиари с, с, за, за бъдещето на самия Европейския съюз. Защото видяхме какво става по време на референдумите. Всъщност гражданите чуват само това, което е отрицателно, това, което е лошо. струва ми се, че просто не поставяме достатъчно акцента на рекламата, на насърчаването, на правил на добрите политики на Европейския съюз. Ние като депутати трябва да поставим акцента на това Европейския парламент да бъде е, да, да, да присъства на всички събития, свързани с откриване или друго. Когато с тези е, дейности са били финансирани от Европейския съюз, защото това ще направи разликата. В миналото не успяхме да направим това, но нека да се опитаме да го направим в бъдеще. Благодаря. Jammern in eigener Sache. Колеги, е, колеги, трябва да видим какво дава европейската политика. В източна Польша, например, съм бил, където са създадени е, училища, но в Полша е, избирателната система е изградена така, че е, много често избирателите виждат своите избраници Не трябва да си организираме работата така, за да видим, само да може да празнуваме календара, а да си отделяме време да ходим в нашите държави и нашите региони. Аз участвах в тази делегация във Франция. Благодаря на госпожа Кона и госпожа Дели, които организираха пътуването и които ни позволиха да се запознаем с изключително красноречиви примери, които показаха, че политиката на сближаване не е само насочена към намаляване на разликата между богати и бедни, а и за развитие на селските региони решаване на проблемите в градовете, особено в градската периферия. Това са всъщност двете страни на един и същи медал. Мисля, че това, което видяхме, добре показва ползата от политиката на сближаване, но в стратегията до 2020 година тази политика е спомената едва съвсем бегло – Мисля, че ни е ясно трябва да определим какво точно целим, защото в крайна сметка политиката на сближаване е една от основните политики в Европа и нейното съдържание може, разбира се, да се развива, но Постигнатите успехи до тук в сближаването в Европейския съюз трябва да бъдат отчетени, трябва да стъпим на него, за да развиваме новаторските политики, които включват проблемите на околната среда и така нататък, а не обратното. Благодаря. Не зная дали желаете думата. Ако не, аз също бих желала да се изкажа по този въпрос като член на комисията. Мисля, че добра възможността да използваме тази дискусия, за да извлечем заключения и полуки от опита си. Искам да насърча всички колеги, които организират посещения до други държави членки и региони, да прочетат доклади съответно, защото а, има много хубави идеи, които ни позволяват следващия път, при следващото посещение, да ги а, използваме в нашата работа. И още нещо. Като парламентаристи, като депутати, когато отиваме някъде в град, на посещение или на някакво място, добре е наистина да е, сме в състояние да а, е, говорим и разбираме добре а, е, политиките, за които всъщност отговаряме, както положителните, така и отрицателните страни. По този начин, по време на посещението, както и господин Кели каза, можем да а, популяризираме нашата работа, да информираме обществеността за Европейския парламент и нашите задължения. Освен това, по този начин можем да насърчим и информационния отдел на Европейския парламент да организира някакъв пиар ивент, събитие, на което да се популяризира а, даден аспект от нашата политика. Много е важно да се предоставя тази информация на регионите и градовете по различни теми, по различни събития, които особено пък ние организираме на место там тогава резултатът ще бъде много по-силен. Искам освен това да ви напомня, че с, господи... с комисаря сме се договорили. Когато отива той ме до съответните ни избирателни райони, да придружаваме и комисаря по време на тези посещения, когато той също изпълнява подобно мисия. Мисля, че това е много полезно. И се обръщам към вас с молба именно да възприемам такава практика. Имайки предвид председателския съвет и решението на съвета, Искам да ви уверя, че ще изпратя това решение именно и до председателския съвет, така че да, да, е, всички да са наясно, че информацията, която, с която разполагаме, може да бъде използвана и от всички а, депутати. Господин Ламберт трябва да истина да сме в състояние да пишем тези материали така, че да бъдат четивни и разбира се да бъдат изчерпателни. Защото искам да ви кажа, че някои от тия документи и с очила не мога да ги чета. Председател. Да, това трябва да се има предвид и за в бъдеще. Ако нямате повече изказвания по пета точка, преминаваме към шеста а именно проекто становище и аз съм отговорен за това, така че позволете накратко да ви запозная с някои интересни аспекти, начина по който новия договор променя нашата нормотвор... нормотворческа процедура в Европейския парламент. Имаше предложение от комисията относно правилника и общите правила и принципи при упражняване на контрол от страна на държавите членки върху комисията – и изпълнението, прилагането в изпълнение на изпълнителните правомощия. Комисията поиска съответни становища и за нас също така, нашата комисия, всичко това е нещо много важно. Затова към нас се обърнаха за становище има промяна след приемането на договора по отношение на рамката за изпълнение и на тези правомощия, които се прехвърлят към комисията от законодателя, съвета, т.е. и парламента. И ние предоставяме 16 изменения за документа. Той е подготвен от е, Комисията по юридическите въпроси, докладчикът е от НП. И те са свързани основно тези изменения с е, права за информиране, това са новите права и правила за Европейския парламент, увеличаване на прозрачността в е, процедурен аспект и също така при избора на процедурите, правото на парламента да се противопоставя, когато това е решението при определени ситуации при комисията в хода на действието и на тяхното становище. Това са едни основни правила, които са доста сложни по своето общество, но се надяваме, че с тези изменения, които ние предлагаме, всъщност е, усъвършенстваме тези правила. Има краен срок, разбира се. Искам да е, ви кажа, че той е 4 юли, така, е, юни, така го предлагам. 22-24 юни трябва да гласуваме, защото всъщност даже на 22 е или 23, за да бъдем готови е, за следващото заседание на комисията. Това е решението, което трябва да вземем. И така, крайен срок за внасяне на изменение, той не е дълъг, както виждате. Сигурна съм, че и секретарията ще ви помогне в процеса на подготовка и предлагане на измененията. Но трябва да приключим именно преди края на месец юни, една седмица преди края. Имате думата. Не виждам желаящи. Така преминаваме към седма точка. Връщаме се към един въпрос. Връщаме се към един въпрос, който, по който вече бяхме взели решение. Но с влизането в сила на новия договор, света днес се промени в документа, който ние представихме и за това трябва отново да се проведе консултация с Европейския парламент по, по този въпрос. Срещнахме се с правните служби на съвета, както и се обърнахме към нашата правна служба, за я помолихме колкото може по-скоро да излезе с становище от наша гледна точка. Защото е, бихме искали тази процедура за повторно консултиране да, да мине по, е, по процедурите на упростено консултиране, т.е. без е, внасяне на изменения и ако можем да приключим цялата тази процедура в юни, ако сте съгласни. За това ще са необходими препоръките на координаторите. Аз бях докладчик. Сега, разбира се, при повторното консултиране можем или аз да продължа да бъда докладчик, или някой друг да поеме тази роля. Това е всъщност, което трябва да обсъдиме. Мисля, че не е необходимо да взимаме други решения, така че ако нямате коментари, по въпроса нека да оставиме на координаторите да решат и да направят, а, а, да препоръчат докладчик. Надявам се, че Дирк Ахнар е тук. Може би имаме 5 минути закъснение. А сега може би да минем към осма точка от дневния ред. Става дума на размяна на мнение с генералния директор и Вероника Гафи, която е началник на отдел оценка, която беше с нас през септември или октомври. Тя е началник на отдела за оценка, както казах, така че е, я моля да се присъедини към нас тук на трибуната. Скъпи колеги, може би си спомняте, че при предишната размяна на мнения с госпожа Гафи и госпожа Матернова, не помна дали беше през септември или през октомври, обсъждахме първия етап на доклада за оценка, който бе предприят от Геда регионална политика до, за периода до 2006 година, освояването на регионалните фондове и така нататък. И мисля, че от този процес на оценка, който вече е приключен, е много важен и на нас, за нас – защото можем да извлечем много полуки от а, тази оценка с цел бъдещи решения, защото а, ние при направихме оценка за периода до 2006 година но при всички случаи тези полуки, разбира се, могат да ни помогнат за в взимането на решения за бъдещите действия на Европейския съюз. А сега ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, дами и господа. Първо бих искал да ви благодаря за възможността днес да ви представим а, от резултатите за от освояването на регионалните фондове за 2000-2006 година и по-специално за фонда за сближаване, както и резултатите от освояването на средствата по социалния фонд. Тази оценка е един много ценен принос за една широка дискусия с вас. Така че много се радвам, че днес имаме възможност да представим да ви представим резултатите, защото вие сте, най- вие сте нашия основен партньор при оформянето и е, осъществяването на тази политика. Никога до сега не, не сме инвестирали толкова много в оценката, колкото в тази на периода 2000-2006. Искахме тази оценка да бъде наистина стойностна, защото наистина искахме да, от, да извлечем полуки, за да можем на основата на тези полуки да е, оформим нашата политика след 2013 година. В миналото се опитвахме да имаме холистичен подход към оценките и се опитвахме просто да направим една цялостна оценка, да видим цялото въздействие и обаче този подход се оказа доста неуместен и незадоволителен, защото не, е, резултатите на практика бяха прекалено не, неясни, не, неточни, така размити. Затова се опитахме да промениме нещата. Първо. Разделихме периода на основни теми, но ще се върнем към това по-късно. И след това се опитахме, че за всяка отделна политика, за всеки ден отделен отрасъл, назначихме специална експертна група, която да направи оценката. И след това е, така се, се опитахме с тези експерти да, да определиме какъв е най-добрия подход за оценка на дадени отрасъл. Основната ни цел беше да набереме колкото може повече системна информация за отделните ключови отрасли. Значи, първо беше да имаме добри експерти, да намерим най-добрата методология за извършване на, на оценката като а, използваме най-различни методи, анализи, макроекономически модели, а, ключови а, анализи и да така да съберем достатъчно информация, за да можем да, да създадем един цял модел на кохезионната политика, защото до сега нямахме нито един а, индекс, който да показва дали кохезионната политика е успешна или не. И целта беше да докажем какво сме постигнали в, при намаляване на разликите между различните региони. Сега виждате е, моделния блок е, на е, на този диапозитив, за да видиме особено в регионите на сближаване, доколко растежа се дължи на прилагане на кохезионната политика. включително организирахме преди започване на самата оценка. Е, организирахме така наречени големи блокове данни, произличащи от различни а, източници, включително и а, големите проекти и така нататък. Опитахме се да обединиме и работиме всичко това с като обаче а, по, по този начин а, разпределиме тази информация по различните тематични блокове. Виждате ги тук. Транспорт, е, околна среда, климатични промени, е, развитие на селските региони и така нататък, включително и а, е, инициативите интеррект 3, Urban, така нататък, както и Кохезионния фонд – Макар и това да започне малко по-късно, то беше малко по-дълго. Целта обаче беше да съберем колкото може повече информация и затова е, този за кохезионния фонд е, е този събирането на информации беше е, много по дълго А сега ще дам думата на Вероника Гафе, която ще ни обясни е, какви са резултатите от тази обширна оценка? I stay with us. Ще остана с вас, разбира се. Благодаря. Благодаря, госпожо Хубнер, че ни поканихте на това заседание на Комисията регионално развитие, за да ви запознаем с резултатите от нашето проучване. Както казахме, ще дойдем при вас, когато имаме окончателните резултати на, по отношение изпълнение на Европейския фонд за регионално развитие и сега ще ви запозная с основните заключения на доклада. Трябва да ви кажа, че доклада който днес дискутираме, обобщава работата на 14 различни екипа, така че наистина огромно количество е работата, 3 години от не.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 така че искам да ви кажа, че е скъпо да се прави подобна оценка. Не дава отговор на всички въпроси, но това е начина, който трябва, начина на, из... на оценка, който трябва да се предприеме, за да наистина може, могат да се разгледат всички резултати. Разполагате с копия на нашия материал. Ако няма достатъчно, разбира се, за всички ще бъде удоволствие за нас да ви предоставим. Просто се свържете с нас. И така, да видим какво се случи през 2000-2006 година в този период. Това е първото, а после ще кажем и какво, какъв е приноса на фонда за промените. За този период ръста е по-голям, с изключение по отношение на първа цел в регионите. А е, по отношение на Европа 25 държави, разликите се намаляват. За 15 също, с изключение на Гърция, а в е, Европейския съюз от 10 страни всъщност регионалните различия се разширяват поради всъщност голямия темп на развитие. По отношение на едно в Европейски съюз от 15 държава има 2% ръст в сравнение с 1,4% в съответно регионите, които нямаха помощ. Така че, ако видим какво се случило в Европа за този период, ще кажем, че развитието е положително. Но тук пък няма информация за приноса на а, политиката за сближаване. Така, тук на този екран виждате, че не може просто, като наблюдаваме статистиката, да стигнем до това заключение. Трябва друго да направим. Какъв е подхода? Зададахме пет въпроса. Първо, дали обхвата на финансирането е достатъчно голямо? за да има резултат, насочено ли е към съответно значимите фактори, макроекономичните модели създават ли положително въздействие за ръста, по какъв начин е различен изпълнението в регионите, които имат финансиране и има ли конкретни резултати за, за всичко това. Отговорите, за щастие, са да на тези въпроси, така че политиката за сближаване действително е имала положително въздействие върху сближаването в Европейския съюз в економическата сфера. Финансирането е значително, особено по цел едно в регионите, 2 до 3% от общите фиксирани е, инвестиции в е, цел едно в регионите и плюс 1% БВП годишно резултат на политиката. Има ръст. Освен това, от оценката знаем, че Европейския фонд е насочен именно към онези показатели, които гарантират рейста, а именно предприятия, инвестиции и инфраструктури. А сега да видим какъв е обхвата на инвестирането. На екрана имате разходите в зависимост от а, средните за правителствата. Годишни разходи 14,3%. Виждате го на екрана което всъщност е изключително сериозна инжекция, която се дължи именно на финансирането по фондовете за сближаване. Един от резултатите който трябва да дискутираме, а именно използвахме тук модела Квест, Разгледахме кумулативния нето ефект на политиката за сближаване върху БВП. И а ако вземем Европейския съюз от 25 държави членки, периода 2000-2009 година, тогава нето ефекта върху БВП е 0,7%, което се качва на 2,4% до 2015 година. Виждаме сериозното въздействие тук в Европейски съюз от 10 държави членки. И е, също така имаме увеличение е, Европейски съюз от 15. Това показва всъщност, че модела работи. И цифрите именно това ни доказват че политиката за сближаване има своя положителен ефект. Другия модел, Херман, е, се основава на различни основи, но и двата модела, въпреки различния си подход, потвърждават положителното въздействие върху БВП. На този екран виждате моделите на инвестиране – Виждате една карта. Различни стратегии работят добре в различни части на Европа. Зелените части са инвестиции в основна инфраструктура. С синьо са отбелязано тези, които гарантират повече продуктивната среда, човешкия ресурс, а розовото има по-балансиран подход при инвестирането. Тоест, Иллюстрирани са различни тенденции за инвестиране. И тук става въпрос за Кохезионния фонд и за Европейския фонд за регионално развитие. Графи, по графичен начин всъщност виждате в какво се е инвестирало. Тематичните области. Сега. Първо, подкрепа за предприятията. Държавите членки докладват създаването на повече от 1 милион работни места по този начин, което разбира се е голяма брой. Ако разгледаме, разбира се, и допълнителните е, данни, е, ще видим, че някои държави членки има много добри бази данни, между другото, и се влагат много усилия в събирането на данните, например Обединеното кралство и Германия са чудесна, чудесен пример, а в други държави не се влага толкова усилия за събиране на данни по отношение на откритите работни места, така че тук може да се направи подобрание в бъдеще. Така че понякога е, имаме известно разминаване в данните но това са данните, ако се съберат всъщност всички данни, които разполагаме по отношение на разкритите места. Опитахме се да проверим как работят нови методи, особено сме проявили интерес към използването на най-добрите методи, в които по-настоящем съществуват, а именно оценката на въздействието. Можем да го направим във връзка с различните методи, които използвахме. Сравняваме всъщност по какъв начин се развиват тези предприятия, които са получили, с тези, които не са получили финансиране. Всичко това зависи, разбира се, от наличните данни и това кога се прави точно изследването. В източна Германия, например, има по-голямо инвестиране за работник в сравнение с други районите. Тоест 8000 е, евро грант води до инвестиции 11-12 хиляди допълнително. Ето, това беше положителен резултат. Искаме да използваме този метод повече в бъдеще. Имахме среща тази сутрин с трима експерти от Италия, Швеция и Обединеното кралство и с тях дискутирахме активно тази област и искаме повече да я разширим в бъдеще. Държавите членки също очакваме, че ще предприемат стъпки в тази насока. Метода използва економетрична техника и резултатите са наистина много интересни. Повдигат се и въпроси в политически аспект. И, по отношение на подкрепата за предприятията. В крайна сметка задаваме си следните въпроси. Това е за открит дебат и между държавите членки на европейско ниво. Трябва ли Европейския фонд за регионално развитие да предоставя помощ на големите, финансиране на големите предприятия? Не можем да отговорим категорично по-настоящем сега. Нужни са ни още данни. Това е област, която трябва да накърчим, насърчим държавите членки и регионите сами да предприемат оценки на ефективността на различното финансирания. Какви са точните мерки и показатели? Следващия въпрос. С нощи, като си поглеждах е, презентацията, си казах, че може би ще бъде добре да бъдем в състояние да измерваме и начина по който се запазват е, работните места, защото до сега не сме го правили много активно. 90-те години, например, се опитвахме да запазим е, работните места – сега в 21 век е, искаме да създаваме нови работни места в нови области е, там, където интензивно индустрията се основава на е, постиженията на науките. Но много важно да знаем какво мерим, когато търсим отговор на въпроса какви е, работни места се запазват и съответно как финансирането помага на това. На следващо място създаването на нови работни места. Дискутираме въпроса как го измерваме този показател, кога го измерваме. Тук имаме е, взаимодействие между увишаване на продуктивността и разкритите нови места. Можем да кажем, че се инвестира в ново оборудване в едно предприятие, създават се нови работни места за хора, които ще работят с това ново оборудване и в крайна сметка в дългосрочен план това води до увеличаване на производителността. Но нещата могат да изглеждат и по друг начин. Може да се инвестира в оборудване, но да не се разкриват работни места, а с времето може в крайна сметка да е, има и е, текучество сред заедите. Така е, че няма една единствена мярка, която може да отговори на изискванията на всички. Сега преминавам към транспорта. Отново говорим за инвестирането на Европейския фонд в транспорт. 13% в нови скоростни ЖП линии, 24% в разширяването и удължаването на магистралите. Знаем, че искаме повече да се увеличат тези е, проценти, разбира се, когато и Кохезионния фонд се използва. Така че 26% от 7734 км магистрали са финансирани в Евро... Е, ЕС от 15 от Европейския фонд за регионално развитие и 3000 км ЖП линии. Ние се опитахме да използваме модела TransTools, който е разработен в Севиля – но не, не, не проработи за нас. Нужен ни е модел, който да, окаже, да ни каже какво е въздействието върху БВП и околната среда. Може би, когато разполагаме с пълните данни, ще можем да се върнем обратно и да използваме този модел. Просто ни беше трудно да направим съответната оценка за част от магистрала или ЖП линия. Той работи за цял път. Въз... Възникват въпроси отново за дебат и размисъл и може би действия. Първо, високоскоростните ЖП линии. Оценката не беше в крайна сметка много възторжена относно ползите от инвестирането. Имайки предвид високата, много високата цена, и не толкова ясните ползи за регионалното развитие, в крайна сметка тук трябва внимателно да се подхожда по всеки отделен въпрос. След това, за летищата и пристанищата препоръката е да търсим повече отговор за достъпа до тези съоръжения. Повдигаме въпроса също така за това дали да не финансираме, разбира се, и пътища в ЕСЕ от 15 члена. В ЕСЕ от 12 члена е съвсем ясно как стоят нещата при рехабилитацията е, и подновяването на пътищата, става въпрос за ефекта върху околната среда. но когато говорим за е, е, Европейския съюз от 15, тогава вече трябва да разгледаме политика, която е по-зелена, също така по-зелена финансиране. Ако продължа нататък сега, ще говоря за социално и териториално сближаване. Това е, е тема, която също е в центъра на нашето внимание. Ако си мислим стандартно, че става въпрос само за економика и сближаване, ще сгрешим, защото в крайна сметка е, социалното и териториалното сближаване са много важни области. Много области на инвестиране не водят до економически ръст, но са много значими за социалното и териториалното сближаване. Но тук много по-трудно се измерват ефектите. Трябва да отбележа. 36% от втора цел и първа цел бяха насочени именно към териториалния баланс, а не към економическия ръст. Не е коректно да се каже, че ако не се вижда намаление в различията в економически смисъл, не постигаме други цели. Тези области за инвестиране са основно е екология, инфраструктура, планиране, рехабилитация. Тук има увеличаване всъщност на дела, в който се предоставят по-голямо количество питайна вода. Тук са цитирани цифрите 14 милиона, канализация 20 милиона увеличаване за жители и също така иновациите и възстановяването на различни е, селища, е, центрове, стари градове и исторически места. Трудно може да се постави цифра, когато се оценява въздействието на подобно инвестиране. Но тази сутрин, например, чухме един пример в северо Англия, където една компания, немска компания, извършила дейност е, и са ги питали какво е количеството увеличени работни места, какъв има оборота и така нататък, има ли, защо точно там работят. И отговор е, че да, те са там, защото града е обновен, реконструиран. Е, качеството на живота е по-добро. Но тези аспекти наистина трудно могат да бъдат е, е, видени само през цифрите, с които работим в анализа. Когато из Пращате оценители в Европа, тогава вече наистина могат да се видят тези промени в качеството на живота и баланса в териториален аспект. Ето тук трябва да обърнем повече внимание в бъдеще. Не защото не, не съзнаваме, че нямаме конкретен показател е, в статистиката на Европейския съюз. Просто това е важно. Ограничен е ефекта върху ръста, но пък се увеличава именно социалния ефект. В заключение политиката можем да кажем, че постиженията на кохезионната политика излизат извън економическия ръст. Политиката на сближаване има много цели, но трябва много по-ясно да говорим относно това, какво искаме да постигнем с финансирането с Европейския фонд за регионално развитие и каква връзка има той с регионалното развитие. Затова по-добре ще можем да решим в последствие къде точно да инвестираме, защото ще има ясна логика на въпроса защо правим това и какво ще се получи по-добро за региона. Цел втора. Инвестирахме известно време в оценката и в този област – тук целите е, са по-различни 40 е, на евро на човек годишно. Тук има наистина доста контрастни случаи при големите проблеми, дългосрочните проблеми. Как можем всъщност да видим въздействието, разполагайки с статистиката на регионално ниво? Видяхме обаче, че по цел втора много случаи действа като катализатор за развитието на дългосрочна стратегия за реконструиране – резултатността се отразява в ръста и регионите почиват, по, имат поне не повече проблеми по отношение на бъдещето на цел втора. Първо, Перспективата и ангажимента е изключително голям за онези, които разработват политиката. Много важно е да се отчита спецификата на региона. Каква е историята? Например, ако е корабопроизводство, миньорство или някакви малки предприятия, региона може да се промени, когато се специализират дейността в рамките на своето развитие. Може да се постигнат повече резултати, ако целите са а, съответни и са измерими една с друга. Понякога Опитен може да бъде обменен, разбира се, с директна комуникация, но не бива да забравяме всичкия опит, който може да бъде прехвърлен между цел 1 и цел 2. Необходими са ни повече данни по цел 2, особено по отношение на факта, че трябва да имаме повече доказателства, повече е, информация за самите инвестиции. Ясно ни е по-настоящем, че по отношение на конкуренцията и заетостта, много от регионите се стремат не само към конкуренция в тази области, но се стремат и към сближаване. Някак си този аспект ни обягна в хода на работата. И сега по отношение на управлението и изпълнението. Е, запознавала съм ви с този аспект, но искам да ви напомня отново, защото според мен е важно. Европейския съюз от 10 страни само за кратко време имаха възможност да изпълняват програмите. Много ни предупреждаваха в началото, ако си спомняте. Опасенията за затруднения за освояване на средствата не се осъществиха и освен това самата система имаше положителен ефект върху резултатността и политиките. Всичко това се прилага както към Европейския съюз от 10, така и от 15 държави. Въздействието основно е върху процесите и финансовия контрол, обаче не обърнахме достатъчно внимание върху резултатите от програмите и резултатността. И освен това оценките не са адекватно подкрепени от съответните показатели. Ето тук трябва да подобрим работата си и тук ще дадем своите предложения за бъдещето, за да може политиката да бъде повече насочена и обвързана с резултатите а не толкова с начина на изразходването на парите. Понякога хората в моето звено ми казват, успяхме, похарчихме парите. Обаче не това е, е, е целта на упражнението. По отношение за бъдещата политика. Накратко. Имаме различни цели социални, екологични, и економически. А, и това е силата на политиката, но трябва да се отчита всичко това, когато се проектира проекта, когато се изпълнява и оценява. Много е важно за, да имаме предвид економическите, но и екологичните цели. Освен това, важно е да има приоритизиране на целите, когато се определят програмите. Освен това сме убедени, че финансирането трябва да се концентрира във всеки регион. Това не значи, че не трябва да имаме различни цели, но трябва да имаме фокусиране на самото финансиране, за да може наистина да се събере критическа маса, която да доведе до промяна. И е, според нас е, е Необходимо е да се отчитат конкретните нужди на регионите, когато се определят политиките за приоритет. Трябва да се оцени тяхното мнение, когато се разработва политиката. бъдеще трябва плътно да устояваме тази позиция. Всеки трябва да знае какви са му приоритетите и как да се измери успеха. Защото в миналото познаваме а, случаи, когато а, ни питаме хората, имахте ли успех, но те всъщност не знаеха как да отговорят, защото не знаеха как да измерват успеха си. И по този начин не се стига до промяна. Ако не знаеш къде ти е целта и ако не знаеш, че това е добра, разумна цел, която се основава на миналият ти опит. Какъвто и избор да се направи, той трябва да бъде аргументиран. В обобщение. Оценката показва, че има принос на Европейския фонд за регионално развитие за намаляване на различията. Европейския съюз от 25 държави като цяло побеждава с прилагането на политиката за сближаване. Сега имаме повече познание относно това какво сме постигнали благодарение на тази политика и можем да посочим, че всъщност има повече е, резултат, не само ръст, по-добра околна среда и по-добри социални ползи. Сега знаем по-добре добре как да оценяваме и имаме повече въпроси, на които трябва да даваме отговор. Сега знаем повече, но освен това знаем и повече, че колко малко знаем. А, нужни са ни повече данни, те са в ход. Публикуваме оценката Интерег и Urban този месец, Кохезионния фонд и ИСПА. По тях ще приключим работа в средата на следващата година, но тази година ще разполагаме с някакви предварителни резултати и освен това сме създали нова експертна мрега, мрежа, която синтезира данните 2007-2013 година, всички програми и това ще бъде публикувано края на тази и началото на следващата година. Познанията ни не са перфектни, повече са от по-рано. Мислим, че сме направили добър старт, знаем какво да правим, насърчаваме държавите членки и регионите да правят повече оценки, така че да могат да използват съществуващите данни защото нито едно единствено упражнение по оценка не може да даде отговор на въпросите. Но ако има цяла верига от оценки, тогава вече ще имаме е, доверие в него и ще знаем, че резултатите наистина ни водят към промяна. Благодаря. Uh, I, I I can... От името на всички членове на комисията мога да кажа, че наистина този доклад беше, ще бъде много полезен като основа за дискусията. И сега мисля, че можем да започнем нашата, доклад, е, нашата дискусия. Марко Фифер, имате думата. Благодаря ви. господин Анер, госпожа, госпожа Гафей. Благодаря за много точното изложение. Надявам се, че това ще е, има ефект за бъдещето. Интересуваме как съпоставката между фондовете за, за сближаване като цяло и фонда за регионално развитие. Вие говорите за обобщаващ доклад. Можем ли да извлечем заключението, че фондовете за сближаване и фонда за регионално развитие могат да бъдат слети, за да бъдат по-ефективни. На този въпрос а, моля господин Анер да отговори, макар че вие вече загатнахте нещо. А, една страна като Гърция, например, през 2000-2006 година бе известна с нарушения за си напада за стабилност и там различията се засилиха. Вие обяснявате това с, с е, високия ръст на Атина, но някои държави нарушават критериите за стабилност. Можем ли да бъдем сигурни, че кредитите, които се отпускат на такива държави, се освояват така, както бихме искали? Има ли съответните механизми за контрол? И можете ли да отговорите защо комисията все още не е използвала един член от фонда за сближаване. Съгласно който, ако една държава нарушава разпоредбите, тя се изключва от кредитите, от ползването на кредити за сближаване. Защо още такова нещо не е направено? Това е съвсем конкретен въпрос. И друг въпрос, който се отнася до бъдещето на структурната политика. Комисията готова ли е да обмисли механизъм за санкции срещу страните, които нарушават критериите за стабилност? който а, да може да получи компромисно решение в съвета. Просто предвиждат ли се автоматични е, санкции за страните, които сериозно нарушават е, правилата? Госпожа Кафи попита дали в 15-те е, стари държави членки в Европейския съюз трябва да се финансира строежа на пътища. Не виждам защо не е това. ще позволи. В момента се развива пътната мрежа в източните държави, така ще се развият връзките между изтока и запада и това ще бъде в полза и на източните държави. Аз лично смятам, че трябва да се финансират тези проекти за строеж на пътища. Това ще е в полза на регионите. Благодаря ви, госпожо председател. Имам три а, въпроса. Първо, съвсем не съм се съмнявала, че Кохезионния фонд а, е води до успех. Можем да очакваме само повече от него. Но при всички случаи мисля, че можем да кажем, че постигнатите резултати са много добри. Сега въпросът ми е следния. Може ли да се оцени по-отделно кохезионната политика и нейното въздействие и последици в даден регион само по себе си, без да се разглеждат другите политики. Второ, необходимо ли е да се използват пазарни инструменти за изпълнение на и инициативи, без да се подчертава, че това се прави от Европейския съюз, защото на практика всички инициативи, планове, програми се изпълняват, но не се казва, че те са инициатива и финансирана на Европейския, от Европейския съюз. И трето, какъв е достъпа до фондовете в различните държави членки? Тук стана а, много бюрокрация, това беше казано. В крайна сметка Европейския съюз е един и достъпа трябва да бъде еднакъв за всички. А на мен ми се струва, че в някои държави членки достъпа до фондовете е много по-труден, отколкото в други. Като сравниме документите, формулярите, които трябва да бъдат попълнени, написани, представени от бенефициентите. Опитайте се да отговорите от тук. Благодаря. На въпроса на господин Пипер. За а, съотношението фонд за регионално развитие, фонд за сближаване или кохезионен фонд. Да, тяхното съжителство е доста сложно, защото фонда за регионално развитие включва една процедура за програмиране, докато кохезионния фонд финансира проекти. В периода 2007-2013 година проектите финансирани от Кохезионния фонд обаче бяха интегрирани в програмите за регионално развитие на отделните държави и това беше реален напредък. Но все още има много голяма доза дублиране и някои противоречия а, с регламента. Например, един голям проект в рамките на Кохезионния фонд беше предефиниран в рамките на Фонда за регионално развитие. За бъдеще съм на мнение, че стигаме до етап, в който ще трябва да прилагаме едни и същи правила и към двата фонда. Дали обаче ще отиде, се отиде по-далеч да се слеят тези фондове, това е вече политически проблем. дали целият фонд за сближаване ще бъде включен в рамките на глобална регионална политика, това наистина е един доста сложен въпрос. Но, за да могат да функционират двата фонда, мисля, че прилагането на едни и същи правила ще бъде съществен напредък и трябва да се вземе решение дали имаме нужда от два фонда или един общ фонд е достатъчен. По отношение на въпроса на, на, за нарушение от страна на Гърция на пакта за стабилност. Верно е, че регионалните различия в Гърция се увеличиха. Факт, който може да бъде обяснен с, с шеметния растеж в региона на Атина през последните години. Що се отнася до макроекономическите проблеми на Гърция, ние обмислихме по какъв начин бихме могли да отчетем това в регионалната политика. Едно е ясно обаче. Не може да има траен, устойчив економически растеж, ако няма стабилна макроекономическа рамка. Двете трябва да вървят заедно. В случая с Гърция се питахме дали би било разумно да предложим на съвета на министрите да суспендира отпускането на средства от фонда за сближаване, Кохезионния фонд на Гърция. Защото от друга страна, именно структурните фондове могат да допринесат за възстановяване на гръцката економика. За момент обаче все още имаме съмнения в това как ще сработят. По отношение на бъдещето няма да скрия от вас, че ние с колегите ми обсъждаме дали не трябва по-системно да обославяме отпускането на средства от структурните фондове с а, воденето на а, политика на макроекономическа стабилност, особено с колегите ми финансисти. Тези условия биха могли да бъдат поставени на три равнища. Първо, макроекономическа стабилност, дали да се придържаме към съществуващото днес в рамките на Кохезионния фонд, т.е. възможността да се суспендира отпускането на средства, е нещо, което се решава от съвета на министрите, или да разширим а, а ползването на структурните фондове, и да въведем автоматична санкция, ако няма макроекономическа стабилност, да се суспендират средствата от фондовете. В момента обмисляме всички тези идеи. Не мога да кажа, че още сме стигнали до избор и да ви уверя, че ще включим тези идеи в предложенията си, но както и да е, мислим по въпроса и мислим още за а, друг вид условия. На, в момента се чудим на какво равнище да включим условията, връзката между програмата за национални реформи в рамките на стратегията до 2020 година и отпускането на средства от структурните фондове. Как да направим така, че структурните фондове да служат за изпълнението на структурни програми и да служат на реформите. Предложението на професор Монти предлага да се задели процент от структурните фондове за държавите, които са приключили изграждането на вътрешния пазар. Трябва да кажа, че на масата са сложени изключително много и богати идеи, които трябва те да първа да бъдат обсъдени, за да се стигне до политическо решение. Това не е технически въпрос. При всяко положение търсим най-подходящата форма. И третото равнище, на което обмисляме да въведем условия по отношение на структурната политика, трябва да гарантира как да се постигне по-голяма ефективност на политиката и на контрола, за да може финансовите и административните механизми да функционират гладко. Така че, както ви казах, работим на всички тези три е, равнища макроекономическата стабилност, връзка, връзката с програмата на реформи и базовото равнище. В е, време, когато кредитите са ускъдни, как да се гарантира структурните кредити да отиват за добрите инвестиционни проекти. Следващият въпрос. Дали последиците от политиката на сближаване а, имат някаква причинно-следствена връзка. Това не може да се каже от а, анализ на чисто статистическите данни. Трябва да се направи един доста по-широк анализ, проистичащ от два модела. До момента използвахме различни модели – И след като ги анализирахме, че, е, е, видяхме, че няколко модела дават един и същ резултат, нещо, което ни е, помага да постигнем надежни резултати. За момента разполагаме с малко информация, която е, да позволява да се сравнят подробностите, достъпа до фондовете в различните държави членки. Нямаме основен анализ. Но, въпреки всичко, от набраната до тук информация се вижда, че различните страни в различна степен улесняват ползването на средства от фондовете за регионално развитие някои страни това става по-трудно. И дори видяхме, че съществуват случаи, в, което, в които се е налагало промяна на националното законодателство, за да могат да се ползват средства от фондовете. И трябваше да бъдат убедени съответните държави членки. Винаги е, има и известен страх от финансовия е, надзор от страна на европейските институции. Но, когато има ясно поставени правила, те могат да се спазват, но много често страха от контрол кара да се увеличават. Към тези правила се добавят нови и нови на регионално равнище. Просто за, има едно презастраховане от 100% спазване на правилото, на регионално става 120 и после 150 и така нататък. Скъпи колеги, 11 души искат да се изкажат. Така че трябва да бъдем доста кратка, Елиза Бергшек. Благодаря много. Благодаря ви първо. Бих искала да ви поздравя за този отличен доклад. В първия момент си помислих, че един а, доклад, публик, публикуван експост, някак си не е интересен, защото когато това, което е важно, е през следващия период, 2007-2013. Но наистина вашия доклад може да служи за пример отличен начин за извличане на полуки. Някои въпроси бяха зададени. Вие казвате понякога, че не можете да оцените известни е, показатели. Сега, е, вие казвате, че не може винаги да се оцени а, каква, какво точно, колко точно са работните места, дали се създава а, благоприятна почва за създаване на работни места. Ние тук в Европейския парламент работиме в много добро сътрудничество с комисията по заето с госпожа Вестфал и а, наистина ще, ще продължим да работим и мисля, че на практика ще е, от, е, ако направиме подробен анализ, ще видим, че са създадени повече работни места, отколкото дори сме очаквали. Сега, по въпроса за бюрокрацията и контрола. Е, господин Арен, вие казахте, че е, че винаги се опасявам и винаги има опас... опасяване, че има много бюрокрация и че бюрокрацията е, винаги се приписва на Европейския съюз, макар и не винаги бюрокрацията да е тясно свързана или да проистича от Европейския съюз. Но мисля, че и в този доклад, и в следващия, Е, ще се отчете, че има намаляване на контрола по места. И мисля, че това е, е грешка. Защото нищо, нищо не е по-ефективно от е, контрол по места. Комисия, защо? Защото комисията беше казала, добре, контрол е хубаво нещо, но сега няма да ходим по места, за да видим колко точно работни места са създадени, дали енергията се използва ефективно. А, защото се оказва, че контрола не е само финансов, е, економически контрол. Контрол означава също да се провеждат интервюта, да се разпитва, да се види къде са допуснати грешки, по какъв начин могат да се изправят тези грешки междувременно и така нататък. Така че ако парламента реши бихме могли да организираме такива, а, такава стратегия за повече контрол на място. Има ли повече контрол, ще има, ще има малко по-малко бюрокрация по места, ще се упростат а, процедурите. Да, трябва да видим дали, дали, а, дали финансовите финансовите власти ще се съгласат с това, бихме могли да направим един предварителен контрол, да видим е, дали, например, правилно са организирани търговете, да речеме, е, по някакъв начин могат да се да се упростат нещата. Но е, мисля, че бихме могли да се споразумееме и да съобщим това на държавите членки, да се споразумееме с Сметната палата за организиране на един много по-ефективен контрол и това да започне да се отрази в една нова стратегия по-нататък и още нещо. Вие казахте, че искате пряко да наблюдавате националните планове за действие. В регионалната политика, има регионални планове, има национални планове, които се изработват на най-високо равнище и се изпълняват на най-високо равнище, но, но трябва да видим по какъв начин тези планове могат да използват регионалния потенциал за получаване на най-добри, ефективни и добри резултати. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще задам един много прост въпрос на госпожа, директорката на отдела за оценка. Оценката, която сте направили, обхваща ли и средствата, които се отпускат на крайно периферните региони и ако е така, възможно ли е да се извлече от общата оценка оценка за крайно периферните региони. Благодаря ви. Евгений Кирилов. Благодаря ви. Господин Хане, госпожа е, Гафен, искам наистина да изразя оценката си за тези представители за тези представения и доклади. Ви. А, искам да се позова на една поговорка, че ако човек не търси а, винаги съвършенството, никога няма да го постигне. Но този доклад, това представяне ни дава достатъчна основа за очертаване на бъдещите стратегии в областта на кохезионната политика. Това е, това е много необходимо и много полезно за целия Европейски съюз. Разполагаме сега с данни и в това критично положение на криза, в което се намираме, и ние ги чувстваме във всяка една отделна страна. В, значи, в тази ситуация ние трябва да, да се опитаме да а, действаме веднага, като а, използваме и освоиме колкото може и колкото може по-бързо фондовете и средствата, с които разполагаме но на някои страни са им, е, са им е необходима, как да кажа, помощ. Е, разбирам, че вие сте очаквали много по-катастрофални резултати при освояването на средства, но е, някои страни не го направиха достатъчно. Бих искал да чуя от господин Арент не, не е конкрет, да, да споменава конкретни, конкретни страни, но да каже колко са страните, които трябва да бъдат подтиквани в момента за използване и освояване на средствата, защото ние с колегите в националните парламенти можем да, да, да направим всичко възможно, за да насърчим страните да освоят и използват ефективно средствата, да ги насърчаваме да създават много по-големи проекти, които са от а, от жизнено значение за някои страни, като например трансгранични транспортни проекти. Така че искам да ви, да ви поздравя и да кажа, че подобни анализи, подобни изследвания спомагат за е, намаляване на бюрокрацията в бъдеще и е, по този начин просто ще имаме повече, по-малко желание да създаваме бюрокрация за бъдеще. Ламберт Ван Нисторой. Благодаря и на двамата за представенето на това изследване и самото му осъществяване. Имам чувството за дежавю, но въпреки всичко смятам, че то а, ще ни позволи да направим крачки напред, да усъвършенстваме разходването на средствата, защото парите се харчат веднъж. Вие цитирате 10,2% увеличение на БВП. Мисля, че има добри резултати. Комисаря Нели Круз а, а, когато беше тук на изслушване, заяви, че до 2013 година, например, всички ще ползват високочастотния спектър. А тук виждаме един доста висок бюджет, но не, моделите за анализ не са еднакви. Може би би било добре да се е, направи нещо като план, като схема, за да се види къде едно евро дава, една инвестиция едно евро, какви резултати дава, каква е печалбата и да се уеднаквят моделите. Стана въпрос също така за контрола. Държавите членки изпълняват ли своята отговорност, осъществяват ли контрол при изпълнението на проектите, финансирани от фондовете, изпращат ли хора, които да проверяват нещата на място. Ние вече обсъждаме стратегията до 2020 година, която става все по-зелена, все по-екологична и затова е много важно да видим какво е влиянието на европейските кредити върху растежа на брутния вътрешен продукт и да се проследи как реагират обществения и частния сектор. Защото в момента все още не знаем точно как се разпределят резултатите. И сега вече Европа има 27 държави членка, скоро те ще станат повече и ние работим за социално сближаване, за економическо сближаване за екологична политика и всичко това трябва да се освоява. Всички тези средства, които се отпускат, трябва да се освояват добре от държавите членки. и смятам, че за момента не разполагаме с добър математически модел, който да позволи ефективността в освояването на средствата от фондовете. Нека да видим какво е съотношението между отпуснатите средства и тяхното оснояване, отговорността, която поемат държавите членки. Надявам се, че за следващия период ще получат доста по-конкретни резултати. Защото ако трябва да определяме приоритети за инвестиране, за финансиране на европейско равнище, и за възстановяване на европейската економика и на финансовите пазари се нуждаем от точна информация. Аз съм от ЕНП. Имаме едно изслушване, което е предвидено до, за целите до 2020 година. И един а, представител на Швеция заяви, че структур... средствата от структурните фондове трябва да бъдат прекратени, защото нямат никакъв резултат. Разбира се, той греши. Но ако ние намерим начин да покажем по-ясно какви са резултатите, какво носят е, структурните фондове, половината от, от целта се загубва просто. Хората не знаят за какво става въпрос. Трябва много ясно се определят отговорностите. И целите. Не можем вече да се задоволяваме с някакви посредствени цели. За момента мога да кажа, че структурната политика не получава кой знае каква подкрепа сред обществеността. При всяко положение съм ви благодарен за информацията. Току-що казах, че е, тук става въпрос е, не толкова за съмнението на шведската група, група економическа не толкова за това е, къде е, е проблема, дали е в конкуренцията или в ръста. Това исках само да уточня. Госпожа Гафей, сега ще започна да, с отговора. Нашия избор а, беше а, съвсем съзнателен избор, когато избрахме метода за работа. Толкова много внимание е съсредоточено именно върху тези аспекти и резултатите от политиката, че всъщност всички ние, дирекцията, сметната палата, изследват конкретни ефекти и се интересуват от този въпрос. Но наистина изникваха и при нас проблеми, свързани с корупцията а, някои държави членки, много от новите държави членки, започнаха с едни много бюрократични системи, но след това разработиха много ефективни системи с времето. Говорихме за начин на проверки и контроли, за да може да се провери какви са постижения в регионите. Лично аз мисля, че ще бъде по-добре, ако вниманието се насочи върху държавите членки, така че те самите да се заемат с повече оценка възоснова, по отношение на това, което е постигнато в регионите. Наистина идеята е за проверки, контрол, но в никакъв случай непрекъснато става въпрос за единствено и само санкции, защото това беше отговора, който всъщност ние получавахме на много от въпросите ни. Понякога няма лесни отговори и леки отговори относно промените, които искаме да реализираме. А дали инвестиции инвестирането в дарен сектор ще доведе до конкретен резултат, който очакваме. Отговорът е различен в различни части на Европа. Така че, когато се прави оценка, е нужно да се говори с хората и тогава има по-малко страх и тогава наистина един а, двустранен процес на получаване на информация, на учене един от друг. И така можем да постигнем по-голяма яснота относно резултатността на една политика, а могат да се извлекат и полуки от нея. Защото обществото. Регионите също проявяват интерес от провеждането на политиките. Те са отговорни, те си имат планове, които са разработени, искат да разходват средствата по конкретен начин и ние съвместно трябва да събираме данните за успеха и напредъка. Така че аз бих искала да има повече оценки в регионите, а не толкова повече одит и контрол. Но разбира се, аз го казвам от позицията си на оценител. И сега да оставам на моя генерален директор да уточни спецификите и разликите малко по-късно. Що се отнася до крайно периферните региони? Ние не спряхме вниманието си конкретно на тях, но поне аз лично зная, че в момента има едно проучване, което се извършва а, именно за тези региони. И а, ние в нашата, нашия анализ не можем да излечем конкретна информация за тях, но, както казах, в момента тече конкретно проучване за тях. Съгласна съм че държавите членки трябва да носят своята отговорност, свързана с ефективността от политиката. Няма лесни отговори. В хода на това конкретно проучване аз се изненадах как аз самата а, е, учих изключително много. Например, ако инвестираш в транспорт, очакваш економически е, ръст. Аз обаче установих, че не така стоят нещата. Теорията, да, така ни казва. Но а, на практика се получава нещо различно. някои места се инвестира много в транспорт, а няма економически ръст. В други случаи а, просто една област става по- а, еколого интересна, съобразна и изведнъж тя привлича по-голям економически ръст. Необходимо е да се поръч, проучват отделните проекти, и да се изследва онова, което наистина води до промяна в резултат на провежданата политика. Повтарям, няма лесни отговори. Но полуките от това проучване е, че когато се разгледат отделните тематични области можем да сравним какво ни казва теорията и какво ни показва практиката. После сравняваме добрите практики в отделните държави членки и се надяваме, че в бъдеще ще можем и да разпространим тази информация Разбира се, всичко това ще излезе в нашия а, доклад. Имаме още много какво да правим, но не можем сами да постигнем Необ... целта. Необходимо е регионите и държавите членки да бъдат с нас. Е, Само няколко думи. Първо. Да. Вероятно ще имаме проблеми да са по-систематични, по-редовни контроли. Но това, което ще може да се опитаме да направим, е да имаме по-задълбочен -по -по диалог в региона и с онези наши представители, които отиват до които работят в региона, отиват в региона, за да разбереме наистина стратегията, политиката води ли до добри резултати или не. Мисля, че също е важно а, да направим това, което каза а, Вероника, т.е. да създадем една култура на оценката, която да може да бъде извършвана от самите държави членки, от регионите. Защото по, по, по, по, по този начин а, това ще бъде ужасно полезно. Те да знаят какво, какво работи, какво дава добри резултати в техните региони. Но както, както вече казахме, това изисква промяна на менталитета. Е много интересно. И това, което каза Вероника. Не да видиме какви са резултатите веднага след осъществяването на, на даден проект, а какъв е дългосрочното дългосрочните последици след известно време от осъществяването на един а, е, период. А, да, да, да, да погледаме, примерно, а, какво когато инвестиции са направени в 90-те години до 99-та, да видим сега, днес, какви са последиците и какви са резултатите. Що се отнася до отдалечените, най-отдалечените региони, аз а, препо... казвам, че до, че до година ще направиме нови изследвания, някои изследвания вече са в ход, но и ще е, поръчаме едно ново изследване да видиме е, по какъв начин и защо някои наши политики не са подходящи и уместни в тези региони. Що се отнася до освояването? Това е един друг проблем. Е, госпожо председател, през близките месеци мисля, че би било уместно да ви представиме една така сбита информация относно освояването на средствата, защото а, практически половината период вече е изтекал, но и около 70% или около 70% от средствата все още не, не са е, дадени или не са отдадени за проекти. Така че трябва да се направят. А, е, а, и ако трябва да анализираме спрямо предишни периоди, на практика вече сме с, имаме една година закъснение. Така че а, е, трябва Предвид а, кризата, ние от, от, удължихме периода за представяне на проекти за 2006 година с 6 месеца и всички държави членки, разбира се, се опитаха да направят необходимите усилия, но това доведе до практически едно закъснение с 6 месеца във всички области – и ще ви представиме и конкретни цифри по този въпрос. Но в момента имаме е, много по-интензивен диалог е, с, с, с съответните страни и региони, с които имаме подобни проблеми. Гърция, господин Кирилов, вашата страна е една страна, с която имаме такива проблеми и ние се опитваме да им предоставиме е, необходимата помощ, цялата помощ, която разполагаме, за да можем да, е, пререши, да решим тези проблеми и да превъзмогнем преп, пре, препятствията. Инфраструктурите не, не, не, не създават, разбира се, растеж сам, сами по себе си, ниво до растеж, но, но в крайна сметка, когато е, има добри е, пътища, се създават известни условия на е, достатъчно добри, за да се привличат инвеститори. Питър Саймън. Благодаря ви. Много благодаря за примера, който дадахте по отношение е, на магистралите. Наистина, Важно е да се подобри е, качеството на живота, околната среда, да се подобри конкретната ситуация, която сме определили вече като проблематична. И другия е начин е да видим как всъщност се прави всичко това. За съжаление, е, не се правят тези стъпки преди самия проект да стартира, а се прави в хода на проекта или след това. Какво искам да кажа? Започвате проект – хората може би започват да отиват към този регион, защото той се подобрява. Това цел ли е или не? Ще ви дам пример с моя град. Голяма полза имат на моя град от такъв тип проекти. И неочакван страничен ефект обаче се оказа това, че възникна нещо като гето структура. Започнаха да се появяват гета в града с 40% немци, които живеят в, този, е, в тези гета. Ето, това е резултат от един проект. Ние очевидно не очаквахме такъв резултат. Това е резултат от новия, новото социално измерение на проекта и е, промяната в е, качеството на живота. Е, ние не искаме това да се случва определено в бари, например, може би се случва същото. И там не, не беше възможно да се стигне до стария град. Сега обаче много от средствата са вложени в региона, за да се подобри е, той да се възстанови и сега наистина е възможно да се влиза. Той е много прекрасен пътя и самия Старград. И ето ви пример за подобряване на качеството на живота. Виждате как стои, как се развива проекта. Тук не непременно водещото е намерението на хората да могат да влизат в центъра на този стар град, но това се получи като страничен ефект. Ето, някои от тези аспекти е добре да могат да бъдат видени преди да стартира конкретния проект. Така че в крайна сметка всяка една вноска средства, да бъде насочена именно конкретно към ясни цели. Иначе на всичко пропада. Ако не знаем какви са ни целите, тогава се разпръскваме в различни странични цели, обстановката се влушава, ако нямаме ясна представа за онова, което искаме да реализираме и което ще има ефект за региона. В противен случай само си харчим парите на празно. Не бива да грешим, като поставяме цели пред себе си, които са непостижими и нереалистични. Да, виждал съм правилно, а, дали правилно казах името ви, не знам, аз самия видях Бали със собствените очи, много е красиво, Дали. Euh, <coughs> Благодаря ви, господин Анер, че наблегнахте на ролята на комисията и на Генерална дирекция регионална политика а, за развитие на регионите. А, съжалявам, че френската делегация не се ползва от тази подкрепа, но ако позволите, бих се върнал към показателите, както спомена и Петър Зимон. Вие казахте, че днес всъщност няма реални показатели. Аз бих искала обаче да подчертая и да задам въпрос как, какви указатели ще използвате за в бъдеще. Как възнамерявате да подобрите качеството на живота на гражданите, което трябва да бъде основната грижа на всички политици и с какви показатели ще си служите? Това е първият ми въпрос. Знам, че след няколко дни или месеци ще получим резултатите от оценката на Урбан, но може, не можете ли да ми дадете за сега, още от сега, основните резултати от оценката? И можете ли да потвърдите, че Урбан беше добра инициатива? И че всъщност извеждането и на план не постигна целите си. И нещо важно също. Предвид днешните резултати, Комисията възнамерява ли да подкрепи инвестициите в градовете и какво ще бъде мястото на градовете в общото инвестиране? Защото много често градовете ползват директно по фондове от е, Фонда за регионално развитие. Шон Кели. Е, Благодаря. Приветствам положителния резултат по отношение на милиардите които са изхарчени. Един или два въпроса. Казахте в уводната си част, че едно от притесненията ви е, че колегите ви казват да, имаме, искаме парите. Действително сте прави. Разходването на парите не е самоцел. Въпросът е разумно да се изразходват средствата. Става въпрос също така и за административните разходи. Разходите за прилагане, за изпълнение, за регулиране и разбира се въпроса свързан с злоупотребите, който никой не може да приеме. Да, като обобщим всичко това, свързано с полките за бъдеще, в идеалния случай е верие – дали има достатъчно наказателни санкции обаче за хората, които не вървят по правилата? В някои случаи наистина по този начин се изгражда доверието, просто защото когато хората знаят, че ако нещо сгрешат, няма да мине безнаказано, тогава нещата върват добре. Необходимо е да се преоценят е, регионите, да се направи една преоценка – Действително, когато се говори за БВП и възможности за изразходване, поглъщане на средства, качество на живот, всичко това е много важно. Независимо от стратегията 2020, разбира се, всички знаем, че проблемите с промяната за климата, както и други проблеми, са много важни, но не можем да спрем да а, строим пътища е, важно е те да бъдат правилните обаче. И е много важно да видим там, където не са довършени магистрали, нужно ли е да се довършат или как, но там, където има магистрали, а има задръствания, тогава трябва да се намери решение и на този проблем. И мисля, че трябва да потърсим начини за заобикаляне на гъстонаселените региони. И вече започнахме, между другото, и в моята държава, както и в други държави, да се работи по този въпрос, така че хората да се предвижват с по-голяма лекота. Така че не е добре да спрем сега, без да сме си свършили до край работата. Необходимо е, разбира се, да видим и доказателство за това. Необходимо е да имаме, както вече казах, PR стратегия така че в крайна сметка гражданите да са наясно какво положително нещо е дошло от Европейския съюз. Те трябва да знаят тези факти. Благодаря, председател. Имаме още трима души. Трима души и след това ще е, задам въпроса към комисията. Мисля, че най-напред трябва да кажа, че Въпросите са сложни. Наистина проектите понякога имат неочаквани резултати и ние установяваме това в нашите оценки. Но Необходимо е да се усъвършенства капацитета на нашите региони, когато дефинират програмите и плановете си и целите, които искат да постигнат. Също така трябва, трябва да са в състояние да знаят кога са постигнали успех. След малко ще ви дам и пример от проекта Урбан. Винаги се случват неща неочаквано. Но наистина много по-добре трябва да съзнаваме какво искаме да променим, какви са нашите цели и да можем да измерим всичко това. Но показателите не, не могат да ни дадат отговор на всичко. Има аспекти, които не могат да бъдат оценявани по този начин. Трябва да се използват и други методи отделни а, казуси се проучват и се проверяват отделните проекти, какво точно са, до какво точно са довелите. Така че по отношение на бъдещите показатели, които искаме да използваме. Да, разполагаме с такива, свързани с економическите проблеми. Много добри данни имаме за БВП, например. Трудностите ни са обаче, че не можем достатъчно бързо да имаме резултатите. Ето сега, 2007 година са най-новите ни изследвания, което не е удовлетворително. Тук искаме да постигнем повече. Но по отношение на социалната и териториалната кохезия, ако не сме единствени тук в Европа, в което не знаем, че не знаем какви са показателите, с които трябва да работим. Носители на Нобелова награда дори а, търсят отговора на този въпрос. Как а, обществата, а, общностите реагират на различни интервенции. Така че в крайна сметка а, има, например, разговори, дебати, дали да използваме данните от приходите. Има по ползи, има разбира се и минуси на този въпрос. Трябва да дискутираме тези въпроса с службите по статистика, но и с хората, които разработват политиките. По отношение оценката на Урбан, мисля, че сега разкривам част от тези данни пред вас. Резултатите са позитивни като цяло и тези програми наистина постигнаха успех в своите области. Интересно ми е обаче, напълно сте прави, че не нямаме стандартизиране там – нямаме а, е, точно такива градски тип дейности. От друга страна, обаче, и много от дейностите по тези програми са е, наистина устойчиви. 60% е доста висок процент за дейности, които се развиват успешно в е, тази група програми. И в резултат на тях всъщност на този успех подобни дейности е, се финансират и в други области, в други програми. Ето това е успех. Е, партньорството беше от изключително голямо значение за тези програми, вниманието върху малките е, области и колкото по по-успешни са програмите, е, толкова по-голяма е връзката на тези програми с е, градски власти. Така че, а, обратното също е валидно. Тези, които нямаха тези връзки, по принцип имаха по-малък успех. По отношение на показателите и оценяването, ние пропуснахме една възможност. Опитахме се после, после, е, последващо да направим анализ, сравнявайки области с финансиране и без финансиране по тази програма. Но не успяхме да направим този анализ, защото не разполагахме с данните и трудно можахме да подберем какви двойки да сравняваме. Но установихме, че много от областите, работейки по, по програмите, самите те си бяха събрали данни – Пропуснахме възможността обаче, защото те не осъществяваха това събиране на данни системно, периодично и поради тази причина ние нямахме възможност да използваме техните данни за целите на нашето проучване. Имаше обаче един случай, при, кой, при който програмата имаше събрани данни по отношение, например, на заетостта и в крайна сметка се взе решение в тази програма останалите средства да се използват за изграждане на нов сграден фонд. Така че какво е въздействието сега на тези средства, инвестирани по такъв начин върху а, безработицата? Еми те нямаха нужните данни, не можеха да отговорят очевидно. Важно е, отново се връщам на този въпрос, до каква промяна искате да доведете с програмата си? И ако се инвестират средствата по един начин, надяваме се да постигнем промяната така и така. По този начин трябва да се мисли. В този смисъл програмата Урбан е наистина добър пример, който ще използваме и за бъдещите си методологически разработки. По отношение на последния въпрос, не в моето звено, но се прави наистина много а, оценка на административните разходи. Резултатите сочат до сега, че разходите не са толкова високи, а, както би ви се стру, сторило, ако слушате хората как говорят за бюрокрацията в фондовете. Строителството на пътища. Ще започна с един въпрос – ако наистина една схема не е завършена, тя трябва да се завърши. Но въпроса дали е, факта, че няма да се довърши до 2013 година, тогава, ако това не стане, трябва ли да се премине в друг, към друг тип транспорт? Може би ще трябва да намалим възможността да си мислим, че непрекъснато все ще се увеличават превозните средства и нашите пътища в крайна сметка ще бъдат претоварени. Ако работата не е довършена по даден проект, ако се използват, например, средства от фонда за поддръжка на пътищата, за нас това категорично не е най-добрият начин за инвестиране на средствата. Ако инвестираме в строителство, ако инвестираме в поддръжка, е, след като сме го построили, пък после пак ни трябват пари за поддръжка, това наистина не е устойчив начин за изразходване на средства. Е, сигурно е, че можем да постигнем повече. Когато а, е, говорим с а, е, хората, които са ползватели на средствата по региони, в повечето случаи те разказват наистина много интересни примери – и бихме искали да можем повече да проучваме техния опит, а хората с желание говорят. Така че е, със сигурност бяхме, например, изненадани по цел 2, когато говорихме в такива региони с ползвателите, когато оценителите разговаряха с тях, установихме, че самите хора са привлечени от е, политиката по сближаване, знаят повече, интересуват се повече и ето това също е един много интересен аспект от странични ползи, които, е, до които водят е, тези програми. Благодаря. Сега последните трима колеги Добре е да се, разбира се, да се разгледа оценката и аз приветствам представянето на този доклад, но в крайна сметка аз се интересувам повече от хората и, и директни и отраслите, в които не са а, били, получили средства за развитие. Не може ли може и тях да ги идентифицираме? И, а, сега, при дали, дали прекал, пред правилата са прекалено а, строги, бюрократични, дали просто липсва до, а, е, до известна степен а, въображение. Разбира се, много е важно да, да се види а, е, какво е, как, какво е похарчено, за какво е похарчено, но също е много важно да се види кът, защо в дадена друга област не е била идентифицирана, там не е похарчено, господин Власик. Дами и господа, аз също смятам, че след известен период трябва да се направи оценка. Така че моя Въпрос е следния. Ако, примерно, а, ние а, изградиме даден участък от магистрала или а, водно електроцентрала, ние разполагаме с цифри и знаеме по какъв начин, как, как, как да оцениме този проект. Но, вие е, е, Направили ли сте оценка на ефективността на средствата? Примерно колко, колко струва километър е, магистрала от е, даден участък във Франция, в Германия, в друга страна? И второ, е, какви други проблеми са е, изникнали в, е, при изпълняване на дадена програма, на даден проект? Защото това е много важно за, с цел бъдещата ни стратегия. Uh, Джон Бафтън, който май е... Um, Благодаря. Аз също искам да кажа няколко неща. Може би трябваше и по-рано да взема думата. В оценката се отбелязва в резюмето по отношение на управлението и изпълнението. Е, финансов контрол е между слабостите. Знаем, че госпожа Гафи по-рано каза, че наистина това не е конкретно вашата област, но нещо е много важно. Ако имате такъв документ с такава значимост, по 4,2 милиона евро струва това проучване, ако не греша. Това означава, че трябва вътре в него изчерпателно да бъдат включени всякакви аспекти, включително и данните и числата. парите, които са а, предоставени на страни в началните периоди, които обаче след това са били подвластни на различни злоупотреби, също трябва да бъдат анализирани. Това е първото. Не бива да забравяме цената. 4,2 милиарда евро. Бихте ли казали, че това наистина е стойност е, на проекта, който си заслужава усилието? Благодаря. По между хората и местата, които не са искали средства. Не сме, е, не, не сме правили оценка на това, но се опитваме сега да, да, да ги включваме в нашите методи на е, оценка, като резултати в региони или хора, които са получили средства и такива, които не са. Е, за да разбереме по, как, по какъв начин има, какви са последиците от това, какви, дали се дължи на критериите за избиране, деца, по каква причина хората не изработват проекти и не се обръщат към нас. Така че аз искам а, държавите членки наистина да направят а, проучване в този смисъл. Дали наистина програмите целат а, тези целеви групи, ко които би трябвало да целат. И също знаеме, че примерно а, нали, такива са целите, те са постигнати или не са стигнати, но, но по, по какъв начин са, са постигнати. Така че искам да, да знаем по какъв начин постигането на целите променя а, нуждите в а, даден регион, как се отразява на нуждите в а, в даден регион. Мисля, че сте прави. А, 2004-2006 година десете са освоили средствата както трябва. А макар, че много казаха, че това няма да стане. А, разбира се, а, това означава, че има капацитет за 2007-2013, където средствата ще бъдат много повече и много по... А, повече. Но... А, ако Например, решим, че в, в дадена област има много добри практики, добри е, модели, добри резултати. Не може ли да обменим практика? Примерно на Испания има успехи в дадена област. Защо? Да, защо да няма обмен на опит? Дали ние можем да направим в е, комисията това ние можем да го направим, но това може да стане също така в рамките на междурегионното е, сътрудничество. Що се отнася до оценката на проектите и кога да се а, е, направят оценки на проектите? А, 9, ние на има една оценка на проектите 94-99 година. 2000, 2006 година, да, може да се каже, че е, доста време е минало тогава, но всъщност известни държави в момента освояват и, и разходват средствата, които са били отпуснати по е, тези програми. Което означава, че когато Става дума за оценка. На, на, на, на практика нещата все още е, не са е, достигнали до, до края се. Някои казват, че е прекалено рано да се правят оценки, някои други пък казват, че е много късно вече да се правят оценки, като че ли никога не можем да улучиме точното време за, за оценка. Що се отнася до а, до, до, до, до разход на единица. Това е, това е нещо, което включваме в цялото е, изчисляване на разходите. И, и беше беше ни препоръчено да създадем и дана, да, дата, база данни за е, единица цена, един, единица цена, така че нашата за, за, за момента разполагаме с твърде ограничена база дан само върху 96 проекта. Така че трябва да тази а, следващата или въобще да, базата данни трябва да се основава на хиляди или поне на хиляда проекта, а, за, да, за да имаме консолидирани данни, които да могат а, да ни дадат а, добра идея за еф, ефективността на единица, цена на единица, защото Е, за момента физическите показатели не са свързани с директните категории на, на разходване, а трябва да има пряко взаимоотношение, пряко съотношение между тези е, два показателя. И последния ви въпрос. Не можем всичко да оценим, така че, тъй като а, имаме имаме много данни от одитите, няма да, да наблягаме само на данните от одитите. Разбира се, е, одитите определят е, каква част освоена, каква част не е освоена. Така че ние, няма, ние не правихме оценката по тези, е, по, по тези елементи. Наистина изразходвахме 4 милиона и 200 хиляди. Това значи 16 договора. Много групи, експертни групи, които работиха в цяла Европа, 230 проекта, които бяха които бяха разгледани и анализирани. И а, мисля, че съотношението разходи-качество си струваше, защото наистина а, разполагаме сега с, с данни, с информация, с които не разполагахме преди това. И сега смятаме, че можем наистина да направим една оценка на целесообразността на даден проект или не. И, и като наистина, като, като видиме колко, колко голяма, колко задълбочена работа извършиха е, известни експерти в областта на оценката, наистина струва ми се, че си заслужаваше. Мисля, че интереса на самите оценители и е, техното, и начина по който те се ангажираха в тази работа, защото много често те свършиха много повече работа, отколкото се очакваше или се искаше от тях. Додаде резултати, защото наистина сега разполагаме с достатъчно информация и оценка за това, което трябва да, да направим за бъдеще, за да променим политиката. Няколко неща от моя гледна точка. Да, нямаме действително а, системен, системна методология при оценяването. И много често а, в редица потенциални по-малко, по-малки ползватели, нещата не, не можахме, може би, така добре да анализираме, както би трябвало. Очакваме през следващия период да можем в крайна сметка да използваме а, подхода си а, твърда, на твърда ставка или а, общите суми, когато се разглеждат, ще можем да анализираме по-успешно, защото тогава ще разглеждаме качеството на продукта. Тогава можем да видим наистина новаторството, новите идеи, как се реализират, а пък от друга страна можем да видим как традиционни проекти в крайна сметка водят до един въпросителен знак – Изключително важен въпрос ми зададохте. Наистина, ние самите не можем да дочакаме да дойде времето за новите оценки. Оценката именно по отношение на сумата, която е изразходвана за нашето проучване 4,2 милиона. Сметната палата и техните проучвания посочват, че до 2008 година сме стигнали с проучванията и все още сме изправени пред ситуация, при която процентът на грешка, поне по отношение на възприятията на обществеността водят до подкопаване надежността на нашата работа и доверието в нея. Тук трябва да работим. Знаем, че тази година по, по отношение проучването на 2009 година ще можем да поженем поне половината от усилията, плодовете на усилията в вложеното в анализа до 2007 година. Но чукам на дърво. Процесът е в ход. Е, така че се надяваме да можем да постигнем до единно решение в хода на заключението и в крайна сметка впечатление от проучванията на нашето звено, на Сметната палата и ползвателите по отношение на 2009 година анализа. Но това наистина е голям проблем. Проблем в надеж... свързан с надежността на политиката. Относително добрата новина в тази област е, че тъй като всички анализи и проучвания, които се правят от европейските институции, Сметната палата или е, службата за борба с злоупотреби, соча, че когато в крайна сметка има искове срещу Европейския съюз, много от проблемите, свързани с злоупотребите, просто са разчистени предварително. Там, където виждаме истински и действителни прояви на явна злоупотреба, тези случаи са много по-малко Тоест, територията между злобо, злобо, злоупотреби и а, небрежност една сива зона. 50-60% от грешките, които намираме, са в областта на обществените поръчки. И ето тук трябва да се работи много, за да може да се отстранят тези пропуски за бъдеще. И само още нещо от моя гледна точка, свързано с оценката – което искам да добавя към изказването си по-рано. Ние прекратихме два договора в хода на проучванията заради неизпълнение – Именно защото качеството на извършената работа не даваше възможност да се продължи проекта. Така че наистина искам да ви уверя, ние наистина изразходваме средствата за проучването по най-рентабилен начин. Ние се опитваме да изтискаме максималното количество данни и информация и това го правим, разбира се, в полза на данакоплатеца. Благодаря. 2000-2006 година тук също имаме и системата, която дава възможност да се изключат някои региони от финансиране. Ние променихме нещата за 2007 година, но позволете сега да ви благодаря. Благодаря за вашите изказвания. Е, е, разбирам, че вие сте много по-напред по отношение на оценките на тази политика, т.е. нашата политика е много по-напред в сравнение с други политически области, така че вие в това отношение се занимавате с уникална дейност. Много ви благодаря. Благодаря и на останалите колеги за участието. Now we are, dear colleagues, we, we are not... колеги, приключахме с днешното заседанието. След Манинко, ще продължиме работата с координаторите и утре имаме гласувания, имаме много неща, които трябва да прогласуваме. Моля ви, донесете си картите за гласуване, а сега напуснете залата, за да проведем заседанието на координаторите.